текста, за да засилим защитата на правата върху интелектуалната собственост в Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Очевидно докладът и дискусията бяха добре приети. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Ферейра за превенция за природни причини от човека бедствия. Давам думата на докладчика за 4 минути. Господин Ферейра има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, през миналата година вестниците бяха пълни с съобщение за природни катастрофи. Видяхме какви въздействия, какви влияния има тези бедствия за населението и за териториите, на които те се случваха. От 6 години всъщност имаме Европейския е, фонд за солидарност. И от тогава 21 е, страни подадоха заявление за помощ от този е, фонд при някои катастрофи, някои катастрофи бяха окачествени като големи, при други катастрофи обаче, а, които не бяха окачествени като значими, не бяха дадени помощи. Катастрофите и бедствията засягат главно тези, които са беззащитни и бедни, независимо дали става дума за лице или държава. Ето защо на нас ни трябва един общностен подход за превенция на тези феномени и основата в тази превенция е изближаването на регионите и държавите. Става дума за подобряване на превенцията в онези държави членки с малка економическа мощ. Природните бедствия и катастрофи и бедствията пред, причинени от човека, могат да бъдат предотвратени понякога. Понякога тези катастрофи и бедствия се случват, защото човек не е понесон със своята околна среда. В този доклад се признава, че някои секторни политики, например общата селско-стопанска политика, увеличава рисковете в някои региони и рисковете за населението. Освен това, понякога става дума и за опустяване на някои територии, защото хората се отелят от, оттеглят от тях. Трябва ни едно разу, една разумна стратегия за едно економическо развитие в унисон с природата. Това е нещо много необходимо за превенцията на природните и, и причинените от човека бедствия. Надявам се, благодаря за структурата за добре структурираната дискусия, плодотворната дискусия с докладчика и с колегите. Благодаря за отворената дискусия до момента. И по получих някои предложения, ще засегна някои от тях. Създаване на разумна финансова е, рамка за превенция на бедствията. Трябва ни едно по-добро е, прилагане на съществуващите мерки привилегировано, не, привилегировано подкрепяне и отдаване на помощ на засегнати държава, държави и подобрена работа на системите за ранно предупреждение, създаване на надзорна служба за опостяване, служба с понаблюдаване и превенция на пожарите – това са някои от мерките, които исках да спомена. Важно е да помислим и за по-доброто използване на Фонда за солидарност, за да може да използваме тези инструменти още по-ефективно. Господин председател, проблематиката на бедствията е влизала в работата, засягала работата на парламента по много законодателни актове и това показва колко важен е този въпрос. Ето защо е хубаво да, прил, да помислим за начините, по които най-добре да приложим тези законодателни актове. За момента приложението се забавя. Надявам се на подкрепа в пленарна зала и че тази резолюция ще бъде взета на сериозно и ще бъде приложена на практика. Благодаря ви. Имам пет заявки за изказване. Господин Едес, господин Лухан, господин Кели, господин Миколашич и господин Яо. Господин Пренивеш. Извинете, госпожа Пренивеш. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să felicit Извинете, бихте ли започнали отново? Първо, госпожа Патрао Невеш. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Този доклад посочва значението на проблема, какъвто са природните бедствия. Те нарастват и те много често са предизвикани от човешката дейност. И тяхното въздействие върху хората, регионите и страните нараства. Нараства и економическата им цена. Този доклад е съсредоточен върху превенцията. Аз съм автор на становището от името на Комисията по земеделие. Искам да поздравя господин Ферейра за начина по който той сътрудничеше с другите докладчици и автори на становища в парламента. В нашата комисия бяхме особено загрижени от въздействието на прекомерните жеги, а също така наводненията и сушата. Португалия беше пострадала тази година от тези явления, особено от наводненията в Мадейра, които струваха милиарди евро, а също така и горски пожари, които бяха характерни не само за Мадейра, но и за голяма част от Португалия. Ние направихме редица предложения по този доклад и също така искаме да има европейска система за координация, европейска солидарност. Сега господин Лухан, за една минута. Felicit raportorul pentru munca depusă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 Както вече беше казано, природните бедствия и авариите стават все по-често явление и те стават все по-интензивни и струват все повече в моята страна също бяхме пострадали от бедствия и благодаря на комисар Барни и на комисията за гъвкавостта и за това, че средствата от фонда за солидарност ни бяха предоставени достатъчно бързо. Смятам, че такава гъвкавост е необходимо, защото е важно да се предприемат мерки незабавно и трябва също така да се предприемат превентивни мерки, включително и от органите за местно самоуправление. Необходимо е комисията, както каза и докладчика, да използва всичките си правомощи и влияние, за да гарантира, че се предприемат мерки, за да се смекчи въздействието на тези бедствия в бъдеще. Благодаря. И сега е господин Миколашич. Уважаеми пан председа, пан комисар Уважаеми господин председател, господин комисар, през последните години редица държави членки сериозно пострадаха от природни бедствия, които не само струваха огромни суми в парично измерение, но също така отнеха и човешки животи. Поради тези природни бедствия, които са толкова мащабни, че една държава не може да справи с тях, подкрепям идеята за фонда за солидарност. Необходимо обаче да се повиши прозрачността, както и мобилността и гъвкавостта при използване на средства от този фонд за солидарност. Регионалният аспект трябва да бъде много силен. Не трябва да бъдат изключвани региони, които може би имат най-голяма нужда от тази помощ, защото природните бедствия не признават границите между регионите и държавите. И също така е необходимо да си сътрудничим и да обменям опит. Сега господин Яр за, за една минута. Господин председател, искам да се присъединя към преждеговорившите защото е много важно да имаме финансовата структурна рамка за превенцията на бедствията. От Саксония, от която идвам, мога да кажа, че е много важно сътрудничество между държавите членки. Ние имахме големи наводнения в Саксония и за това разбрахме колко е важно да се прилагат на време мерките за превенция на бедствията. Тези мерки при нас не можаха да бъдат а, приложени на време, не функционираше системата за ранно предупреждение и за това се стигнаха, стигна до тези бедствия. Бедствията не спират пред националните гра... граници, ето защо е нужно да действаме срещу тях заедно. Господин Пападополо. Госпожа Пакадопол, извинете. Искам само да добавя нещо към това, което беше казано. Като докладчик от Комисията по граждански свободи, искам да кажа, че нашия принос стои в това, че към казаното за социалния фонд, ранното предупреждение, е, мисля, че трябва да се спазват принципите за недопускане на дискриминация тогава, когато се предоставя помощ. Тоест, помощ, която се предоставя на засегнатите райони, трябва да бъде в зависимост от потребностите и без дискриминация, свързана с раса, религия, независимо от етническия происход и всички останали характеристики които не, нямат никакво значение при, е, при едно бедствие. Също така трябва да се обръща внимание на факта, че правата на човека са нарушени в е, такива е, обстоятелства и трябва да бъдат защавани. Благодаря на всички. Сега господин комисарят има думата. Благодаря господин председател. Благодаря и на вас, господин Ферейра. От е, името на моята колега госпожа е, Георгиева, която не можа да дойде тук, е, за високото качество на вашия много навременен доклад. Вие казахте всичко, но нека да взема повод от казаното от господин Миколашик за това, че броят на бедствията се повиши е, неимоверно. Е, в Централна Европа, също така Мадейра, Ирландия, Португалия, е, също така наводнението от 2002 година, които доведаха до това, че се предложи създаването на Европейския фонд за солидарност, който се използва добре. Всичко това ни дава възможност да напомним, че не бива да имаме къса памет и да засилим своя капацитет е, да реагираме на катастрофите от гледна точка на превенцията, тъй като превенцията винаги струва по-ефтино от преодоляване на последиците. Целта, разбира се, е да сведем до възможния минимум трагичните последици. Комисията смята, че трябва да се работи върху превенцията, е, отстраняването на последиците е, също така трябва да се подпомагат действията на държавите членки в областта на превенцията. Имаше и апел в този смисъл. Господин Кели напомни значението на Фонда за солидарност. Мога да кажа на госпожа Пападополу, че средствата от фонда бяха управлявани по справедлив начин аз познавам този фонд доста добре и той подпомага неотложните спасителни действия. Комисията в момента оценява ефективността на всички съществуващи инструменти. Ние работим по списък от мерки за превенция с държавите членки, за да ги вземем предвид, когато правим разчети за общностното финансиране. Тези средства трябва да се използват е, така както каза госпожа Невеста, превенцията, както се каза, е много важна, тъй като по този начин се намаляват необходимите средства за възстановяване. Необходима ни е методология, картографиране на риска, работим по разработване на насоки. Възоснова на възприетите национални практики ще извлечем най-доброто по конкретните рискове имам предвид горските пожари в Гърция, Испания, Португалия, климатичните аномалии. Държавите членки приеха мерки. Ще бъде издадена зелена книга е, необходима е, е обсерватория, която да анализира сушата в Европа. Необходими са, необходимо е да е, натрупаме повече знания в областта на природните бедствия. Както знаете, комисията и председателя и през 2004 година ме работя в областта на гражданската защита и преодоляване последиците от цунамите. Госпожа Георгиева ще представи документ насочен към повишаване на капацитета на Европейския съюз за реагиране на криза. Също така трябва да се повиши и капацитета за превенция. И вашият доклад, господин Ферейра, обръща внимание на въпроси, на които и комисията отдава голям приоритет. Благодаря, казва председателят. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде утре на обяд. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Е, доклада на госпожа Теохарос относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни. Давам думата на докладчик